залата тихо, за да дадем възможност на колегите, които желаят да обяснят вота си. Започваме с а, а, господин, госпожа Обер. She doesn't seem to have a microphone. No.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 Искам да ви благодаря, че ми давате думата. Защитата на потребителите в Европейския съюз а, а, се промени като политика през последните години. Електронната търговия се развива бързо. Забелязваме, че има а, доста а, търговия през границите, което засил важността на защитата на потребителите в тези случаи. Радвам се, че сега ще има повече гъвкавост в защитата на потребителите и използването на инструменти за тази цел. Подкрепям този доклад. Господин Балсите е следващият оратор. Eh, Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Аз е, дадах подкрепата си за този доклад. Необходима ни е политика защита на конкуренцията, е, защото по този начин можем да осигурим добро функциониране на вътрешния пазар. За съжаление, сега нямаме такава политика. Имаме законодателство, но то не се прилага добре в държавите членки. За съжаление, нашите потребители не са запознати с правилата и в много случаи компенсаторните механизми не работят така, както трябва. Европейската комисия трябва да засили усилията си, за да гражданите да са информирани за правата си, за да могат държавите членки да прилагат политиката правилно. Благодаря. Преминаваме към доклада Босой. Господин Озбачкич е първият записал се. I'm sorry. Your microphone doesn't... Ah. Е, извинете, микрофонът ви не е включен, казва председателката. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям тази инициатива. Подкрепям идеята за подобряване на мрежата Solvit и разширяване на тейната дейност. Трябва да се намери и финансиране, за да има национални телевизионни програми, интернет портали, които да предоставят информация за възможностите, които предлага тази мрежа. Все още се прилагат обаче двойни е, стандарти и доста често се е, предлагат различни санкции за едни и същи нарушения. Председателката, уважаеми колеги, много ви моля да се опитате безшумно да напуснете залата, докато ние продължим с обясненията на ВОД. Господин Антоноци. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за доклада Босой, защото смятам, че услугите, предоставени от Солвит, са отрешаващо значение за ясните и прозрачни взаимоотношения между администрацията, бизнеса и гражданите. Така че ние сега трябва да се стремим да разрешаваме споровете между гражданите и фирмите в интерес на добре функциониращия вътрешен пазар ако има пречки под формата на национални а, правила, те трябва да бъдат а, премахнати. Необходимо е да работим за повишаване на репутацията на рамката Солвит на всички нива, в това число и национално. Председателката, моля ви да водите своите разговори извън залата, за да могат депутатите да обяснят спокойно своя вод. Госпожа Ройтова е следващият оратор. Заповядайте. Благодаря много, госпожа председател. Като докладчик в Сянка бих искала да благодаря на всички колеги за голямото мнозинство, което се събра в подкрепа на доклада Солвит. Съвета и комисията сега трябва да гледат сериозно на нашите предложения. Бихме искали този полезен инструмент да стаже още по-полезен за гражданите и за бизнеса. На първо място те трябва да знаят, че той съществува. Обедена съм, че следващата година комисията ще представи в парламента годишен доклад, който да съдържа подробности свързани с жалби на гражданите, свързани с европейското законодателство. Господин Яр има думата. Мистер Яр? Oh, oh, oh, Много съжалявам, сбърках, каза председателката. Сега преминаваме към доклада Дебрун и първият записал се за изказване е господин Каленалски. Pani przewodnicząca, chciałbym. Госпожо председател, искам да обясня своя вод по доклада на госпожа Дебрун. Искам да й благодаря за доклада. Нас ни интересува не само хуманното отношение към животните, но и хуманното отношение към хората. За това бихме искали да се съкрати времето за чакане и изписваме притеснение от разпространението на бяса. Разбира се, искаме движението да бъде свободно, но трябва да отчитаме и е, становищата на учените. Председателката, госпожа Ройтова, иска да се изкаже по доклада Дебруно. Благодаря, госпожа председател. Аз гласувах е, за удължаването на преходния период е, е, за изключения. Държавите казаха, че няма да искат удължаване на този преходен период. Аз разбирам съображенията на Ирландия, Малта и Обединеното кралство и Швеция за пътуване на домашни любимци, тъй като те се опасяват от разпространение на бяс, както и на заболявания, принасени чрез кърлежи. Мисля, че ние трябва да примахнем тези преходни периоди в бъдеще, защото се нуждаем от хармонизирано законодателство за всички. Господин Ял. Благодаря, госпожо председател. Аз разбирам интереса на различните държави членки за удължаване на срока. От друга страна обаче мисля, че трябва да внимаваме съотношението да се запази. И в този случай смятам, че това не е спазено, че това не е така. Затова аз се въздържах при гласуването. Мисля, че от една страна ни трябва добра защита в рамките на Европейския съюз и от друга страна имаме нужда от хармонизация в рамките на Съюза, защото това е в интереса на потребителя, тъй като много лесно е при вноса и износа да се загуби представа за различните разпоредби. Господин Синклер. Thank you, uh, благодаря, госпожо председател. Аз гласувах против предложението, е, защото съм от Обединеното кралство и смятам, че ние разполагаме с добри закони и не искаме бяса да се разпространи в нашия остров. Също така съм е, объркана от много от е, разпоредбите. Преди много от моите избирателите в Обединеното кралство смятат, че голяма част от политическите решения са налудничави. Господин Хамър има думата. Госпожо председател, радваме се, че отново сте на председателското място. От време на време получаваме съобщения, че Европейския съюз върви добре, но трябва да направи повече, да се концентрира и сега тук става дума за това, кои домашни любимци къде се движат. Трябва да се отчитат конкретните условия в съответни страни. Ние сме остров и дали е необходимо да създаваме нова бюрокрация, която да бъде поставена в ръцете на същите хора, които ни донесоха общата сълскостопанска, обща рибна политика, бюджета. Определено тези неща могат да бъдат оставени в ръцете на държавите членки. Преминаваме към доклада на Коелю. Първият докладчик е госпожа Благодаря ви. Целта на шенгенското пространство е да се осигури свободно придвижване. Няма логика в това притежателите на дългосрочни визи да бъдат обект на ограничение върху придвижването им. Лицата с краткосрочни визи могат да се придвижват много по-лесно. Визовия кодекс би трябвало да влезе в сила след един месец. И въпреки това, в различните държави членки се правят различни тълкувания на принципа на основните права. Всъщност, ние се интересуваме от пречките, пред които се натъкват гражданите, когато се придвижват в Европейския съюз. Както казах, визовия кодекс ще влезе в сила съвсем скоро и аз подкрепям предложението. Госпожа Ройтова има думата. Е, paní předsedkyně, podpořila jsem nařízení, kterým се... Госпожо председател, благодаря ви. Аз подкрепих е, това предложение. Очевидно студенти, учени, бизнесмени трябва да имат правото да пътуват в целия Европейския съюз, след като получат виза за определена държава, членка на Европейския съюз. Искам да призова за солидарност в Европейския съюз в подкрепа на Чешката република, която е изправена пред е, е, изисквания от визи за свои граждани при пътуване в Канада. Канада трябва да направи нещо свързано с регламентите и за убежище, които са твърде привлекателни. Сегашното предложение за документ има за цел да улесни придвижването на лица от трети страни в Европейския съюз. Предложението е необходимо, защото някои държави членки не са в състояние да издават разрешителни за пребиваване на време или пък не прилагат шенгенското законодателство. Добре, Унгария се въздържа при гласуването, тъй като ние сме транспонирали добре съответното законодателство. Освен това, ние издаваме такива разрешителни много бързо. Е, необходимо е обаче да подчертаем, че по отношение на гражданите на трети страни в съседство, които са до Европейския съюз, би трябвало да разполагат с права за пребиваване в Европейския съюз. За тази цел обаче ни е необходимо законодателство на ниво Европейски съюз и ниво държави членки. Сега преминаваме към доклада Интвелт. Госпожа Харкин има думата. Има много добри неща в този доклад, но аз не мога да подкрепя член 35, която се отнася за обща консолидирана корпоративна данъчна основа. И ако всички имат опт-аут, това ще доведе до 28, а не до 27 системи. Това със сигурност няма да е улеснение. Страна като моята Ирландия ще бъде ощетена, защото ще се извършва отчитане по местата, където се извършва търговската дейност. Ако използваме тази основ, обща корпоративна данъчна основа, това ще бъде в ущърп на страните износителки. Също създава се проблем за привличане на инвестиции, защото тези правила ще се отнасят и за други държави, като се използва формула която със сигурност ще затрудни в бъдеще привличането на преки чуждестранни инвестиции. Последно към доклада на Хоненштайн, господин Калиновски има думата. Пани Преводни... Госпожо председател, най-напред искам да благодаря на колегата за нейния доклад, който е много полезен за насърчаване на растежа. Приключването на вътрешния пазар е задължително, за да се осигури стабилност на економиката в период на криза. Ние трябва да използваме всички възможности на този пазар, само че са необходими съответните институции. Това означава ефективен диалог между институциите, означава упростяване на процедурите. По този начин ще се транспонират бързо директивите в държавите членки. Трябва да положим в областта на комуникацията, насърчаване правата на фирмите, на гражданите и повече прозрачност в интерес на прозрачността. господин Оспачкич. вие, госпожо, сте следваща, каза председателката. Госпожо председател, уважаеми докладчици, господ... дами и господа, мисля, че това е нещо добро за нашите съграждани, но ако не регулираме добре вътрешния пазар, ако той не бъде внимателно наблюдаван, ние няма да можем да помогнем на участниците на пазара, независимо от техния мащаб и услугите, които предлагат. Необходимо е да се предвидят ясни и недвусмислени санкции, които се прилагат. Виждаме обаче, че има нарушение на правилата. Важно е да се подобри също и въпроса с уреждането на жалбите. В 8 от 10 е, е, случаи са ангажирани национални или международни а, е, съдилища, които обаче не са действали правомерно. Госпожа Овер. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че преди малко избързах. Ако искаме да осигурим стабилна економическа среда, е необходимо добро функциониране на вътрешния пазар. Това от своя страна изисква приемането и прилагането на съответните правила от всички държави членки. Приемането на законодателство ще се улесни и парламентарният контрол ще бъде по-ефективен, ако националните парламенти бъдат ангажирани в самото начало на процеса. Онова, което казах, току-що беше отразено в доклада, за това дадах и своята подкрепа. Госпожа Ройтова има думата. Пани председкиня, парламент подле очека... Госпожо председател, Както очаквахме, и трите доклада за вътрешния пазар бяха прияти. В доклада, който разглеждаме, се говори за функционирането на вътрешния пазар. Изразяват се опасения, че ще има нарушаване на социалните и екологични стандарти. Всички знаем, че тези стандарти изискват по-висок всички разходи, но те осигуряват по-висок стандарт на живот. Не виждам защо докладчика има проблем с този въпрос. Аз подкрепих и трите доклада. Благодаря, с това приключваме разискванията. Заседанието ще продължи от 3 часа.